за практическите аспекти на провеждането на избори за Европейския парламент през 2014 година. Веднага давам думата на господин Дав, който ще ни представи доклада. Имате 4 минути. Господин председател, госпожо комисар, независимо от факта, че парламентът е, се избира пряко 35 години, ние си оставяме някаква новост. Имаме е, пространни законодателни, бюджетни и контролни правомощия и ние ги упражняваме с готовност. Само, че ни обвиняват в липса на демократична легитимност. Националните политически партии и парламентите трудно се адаптират към създаването на парламент конкурент на европейско ниво. Медиите е, отразяват националните парламенти, а не нашите. Европейските политически партии е, почти не функционират е, като организации, водещи кампании. Кандидатите за депутати в Европейския парламент се подбират и подкрепят е, от националните, а не европейски органи. Ето защо не е очудващо, че избирателната активност на европейските избори бележи спад и мнозина твърдят, че е, големият е, експеримент в транснационална или постнационална демокрация се проваля. И така, можем ли да направим така, че изборите през 2014 година да бъдат по-привлекателни и за избирателите, и за медиите? Повечето от членовете на парламентарната комисия смятат, че може като се подсилят европейските партии, като се подберат кандидати, които имат свой манифест за изборите. Също така, като се конкурираме на европейско ниво за идеи, политики, места и гласоподаватели – като като се противопоставим на фалшивия избор за състава на бъдещата комисия, като изразим своето становище по различни въпроси, имащи отношение към функционирането Съюза. По този начин ние ще изберем с абсолютно мнозинство председателя на комисията с юли до година и с което ще им дадем ясен мандат. Председателят благодаря. Като имаме предвид времето, с което разполагаме, няма да прилагаме процедурата за синя карта. В противен случай няма да имаме възможност да приключим дебата. Благодаря господин Дав за изложението. Веднага ще дам думата на госпожа Рединг, заместник председател на Европейската комисия, която да отговори от името на комисията на докладчика. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на а, уважаемия депутат Едрю Дав. Не само за представенето на а, темата днес, а, но и за всичко това, което той а, е правил през изминалите години един убеден европеец. Ендрю Дав е абсолютно прав, твърдейки, че от 63% през 79-та година през 2009 броят на участниците намалява броят на участниците в изборите. Е, през 2009 е, процентът беше 43%. Е, така че в никакъв случай не бива да се примиряваме с едно намаляване на участието в изборите. Би трябвало да направим така, че хората да се чувстват по-ангажирани и да участват в изборите. Ние в комисията сме убедени, че трябва да е, информираме гражданите, да им напомняме за техните права. Е, и през 2010 година е, имаше 25 предложения, които бяха приети и са в процес на прилагане в момента. Те са посветени именно на това подобряване на информираността на гражданите, на тяхното участие в изборите. Много важно е чрез тези предложения да е, насърчим е, гражданите в различните е, държави на Европейския съюз е, да се включват в е, диалог помежду си, да, е, било чрез интернет, е, било по друг начин. Е, така че да се активизират. И всички тези предложения и през 2012 година продължиха така да се разработват, да се приемат и те са посветени най-вече на правото на гражданите да участват в изборите и на насърчаването на хората да отидат до урните. Комисията подготви един наръчник за правата на гражданите, в който е отделено особено внимание именно на избирателите, на техните права. Всичко е представено по един много разбираем начин. Какво казва Евробарометър? 8 от 10 европейски граждани вече не се чувстват особено мотивирани да участват в изборите за Европейски парламент. Те е, не виждат е, конкретния резултат от тяхното участие в изборите. И ние сме действително е, очудени понякога от резултатите, които стигат до нас. Анкетите показват, че голяма част от гражданите всъщност не виждат прекия резултат от работата на Европейския парламент върху живота в техните страни. време 7 от 10 европейски граждани не могат да идентифицират определени партии на национално равнище с европейските партии така че е, те и не виждат е, прякото въздействие на е, тяхното участие в изборите за Европейски парламент върху е, избора на председател на комисията. Шест от тях, е, от 10 не, не разбират тази връзка. Така че всичко това би трябвало да е, се промени и ние смятаме, че с една по-ефективна политика по отношение на предизборната кампания във връзка с предстоящите избори през 2014 година, така както Андрю Дъв представи е, своите предложения, ще постигнем е, подобрение. Нека да благодаря още веднъж на докладчика и на всички останали, които са подпомагали неговото, неговата работа и нека да ви уверя, че ние, чрез предложенията, за които вече говорих, смятаме, че ще увеличим легитимността на европейските решения и ще заострим чувствителността на европейските граждани и разбирането им за въздействието на европейската политика върху техния живот. Надявам се, че ще убедим повече граждани навсякъде в Европейския съюз. Те искат да виждат, да чувстват, че е, институциите, е, които избират е, и е, техните избранници, работят. Е, така, че да отговарят на техните искания, на техните очаквания. Комисията е, смята да предприеме повече усилия и по отношение на е, видимостта и разпознаемостта на европейските политически партии. Това естествено е, предполага да е, засилим разбирането за общия генералния статут на е, съответните партии и тяхната връзка с европейските партии. Благодаря на госпожа Рейдинг. А сега ще дам думата на господин Шефлин от името на НП. Две минути имате, господин Шефлин. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, поздравления за господин Дав. Мисля, че той свърши чудесна работа. Основният смисъл на доклада е европейските избори до година да бъдат максимално успешни. Заедно с това докладът е, има за цел да покаже, че, по време, че изборите трябва да имат европейски акцент. Знаем, че често е, те са пов... тези избори са повод е, за хвърлена светлина върху национални въпроси. Знаем, че европейските граждани използват европейските избори като е, отправяне на протестен глас. За да поправим това, се смята, че политическите партии на европейско ниво ще играят засилена роля по време на изборите и че те ще предложат кандидати за Европейската комисия. Логиката е следващия председател на комисията да има по-голяма легитимност и да бъде отговорен пред гражданите. Това означава, че кампания на европейско ниво е необходима, за да могат гражданите да разберат, че политиката в днешно време не е само национална. Основното, основният въпрос е, че през последните години много правомощи бяха прехвърлени от национално на европейско ниво в различни области. Този процес означава също така, че е много важно правомощията на Европейския съюз да бъдат легитимирани на нивото, на което се упражняват, именно европейското. И европейските избори до година трябва да са ключова стъпка в тази насока. Благодаря, казва председателят. Сега господин Роберто Галтиери за две минути от името на социалистите. Благодаря, господин председател. След въвеждането на преките избори за Европейски парламент и с получаването на повече правомощия след приемането на Лисабонския договор, Европейският съюз се превърна в институция, която почива на два стълба. Единият от тях представляват гражданите, другите институциите. Ако парламентът трябва да използва всичките си възможности, ние се нуждаем от повече европейско политическо пространство. И ако предприемем повече стъпки на европейско ниво, ще постигнем по-добри резултати при изборите. Европейските партии трябва да посочат своите кандидати. Важно е също така, че председателят на комисията също ще бъде избран в рамките на тези избори. А, госпожа Меркел, например, немският канцлер, казва, че а, комисията ще бъде избрана с участието на парламента и парламентът трябва да упражнява тези свои нови правомощия. Тоест, ако парламентът избира председателят, Това няма да стане без участието на държавите членки. Разбира се, че се нуждаем не само от национални партии, а от европейски партии, които да изберат председателя на комисията. Това ще създаде едно истинско европейско пространство. Но трябва гражданите да разполагат с необходимата информация и пътят към повече демокрация в Европа, Европа, която се справя с предизвикателствата от 21 и път, води а, нататък. Благодаря. Сега давам думата на господин Тайн. Диве Бога. Благодаря, господин председател, господин, госпожо комисар, уважаеми колеги. През 2014 година са следващите избори за Европейски парламент и поради кризата в Европа очакваме намалено участие и е, криза, е, включително и на европейско равнище е, сред политическите партии. Държавите членки се предвижда да посочват името на Европейската партия в списъците с кандидатите за Европейски парламент, така че да става ясно каква посока ще следва съответния кандидат тук в Европейския парламент. Дали ще става дума за либералното семейство, за социалистическата партия на европейско равнище или за НП. Някои от имената, за съжаление, не са известни, поне в Германия. В е, Европейския съюз е, трябва да се провеждат е, кампании, е, предизборни кампании, на, посветени на европейски теми. Това е следващото основно искане. И още повече, че съгласно Лисабонския договор се предвижда да се започне и с пряк избор на председателя на, комисаря, на, на комисията но когато се създават определени коалиции, когато има принадлежност на една партия към едно европейско политическо семейство, всичко това би трябвало да бъде ясно и разпознаваемо за е, гражданите, за нашите избиратели. Благодаря много на е, колегата Дав и на комисаря, е, които е, допринесоха много за е, приемането на този доклад. Благодаря, драги колеги. Благодаря първо на докладчика. 2014 година ще бъдат първите европейски избори след влизането в сила на Лисапонския договор, който даде на парламента повече правомощия. Свидетели сме на подкопаване на доверието в Европа, ние носим отговорност за това да възстановим това е, доверие. Този доклад изисква да се засили демократичната легитимност. Политическите партии би трябвало да работят е, върху истинска европейска програма и да предложат своите кандидати за Европейската комисия. Нашата амбиция е да демократизираме европейските институции и да засилим участието в изборите и функциониране сближаването на Европа от страна на гражданите. Бъдещият председател на Европейската комисия би трябвало да излезе от нашия парламент и това ще бъде непрекия глас на, пар... на гражданите. Той би трябвало да може да представи програмата. Той или тя. Нека да въведем утре нашето искане за паритет между мъжете и жените, но също така и да се организират първични избори, за да се излъчи кандидат за председател на комисията. Е, европейските е, е, зелени партии ще направят това. Ще бъде ли парламента като, като съвета израз на национален егоизъм или пък ще бъде по-близко до гражданите. Това зависи предимно от нас. В доклада на Ендрю Дав се дават някои отговори, дават се е, и някои е, рецепти, които следва да се спазват за постигане на повече демокрация. Сега е, госпожа Демартини има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Дав. Важно е да се изяснат правилата за изборите, но трябва да се каже, че за съжаление по-голямата част от гражданите на Европейския съюз живеят при по-лоши условия, отколкото преди и Европейският съюз ни е донесъл много полза. Това ще се отрази на участието в европейските избори. В моята държава беше избран един бивш кабаретен артист, Роберто Бенини. Той не представя правилно образа на Италия, представя от нейната страна на а, клоун. И това не е достойно, защото Италия не е в позицията да очаква подаяния, но както и испанският и гръцкият народ е застрашен от падане в пропаста благодарение на европейска политика, която за сега защитава само банките. До сега Италия е била нетен платец в Европейския съюз и с вота си гражданите ще решат дали ще искат да продължат да плащат или искат повече защита. Така че трябва да реформираме Европа и чрез изборите на Европейски, за Европейски парламент ще трябва да изберем Европа гражданите, не на банките. Благодаря, госпожо Демартини. Сега давам думата на господин Агнио за Европа на свободата и демокрация. Благодаря ви, господин председател. Е, намалихте ми малко времето, 60 секунди всъщност ми останаха. Нека да погледнем нещата от гледна точка на демокрацията в Великобритания. Ако наистина смятате да поставите имената на европейските партии на бюлетините следващата година, едва ли ще помогнете на избирателите, ще ги объркате. Е, много малко от е, английските избиратели и изобщо избирателите в Великобритания знаят е, съкръщението ЕКР за консерватори и реформатори. И много малко от тях познават и другите съкръщения на европейските партии. Консерваторите очевидно не успяха да направят европейските партии, европейската политика разпознаваема и е, така приемлива за е, британските избиратели. И същото не успяха да направят и е, лейбаристите преди това под ръководството на Тони Блеар. Важно е във всеки случай да се създадат по-добри условия за живот за гражданите и повече заетост, а не работа за всеки един от вас. Благодаря ви. А сега. Благодаря, господин председател избирателната активност при всеки път намалява и всъщност избирателите гласуват за национални въпроси, което говори за това, че паневропейските ви амбиции просто не срещат обществено разбиране. Всъщност, вас, въобще не ви интересуват европейските гласоподаватели. Вие имате план за паневропейски избори, господин Даф, но вие обаче очевидно не разбирате, че хората не искат това. Присъединяването на Латвия към единната валута беше одобрено днес от парламента, въпреки че има проучвания, които показват ясно, че латвийците не искат това. Вие искате европейските граждани да бъдат пряко представени. Ма те вече са представени от депутатите, за които са гласували. Само, че на вас това не ви стига. Всъщност, вас не ви интересува това, което искат гражданите. Това, което ви искате, господин Дав, е да се реализират вашите федералистични амбиции. Това, от което имаме нужда е референдум за членството в Европейския съюз. Всъщност това е, което искат европе... гражданите на Обединеното кралство. Благодаря. Изчерпахме списъка с оратори от името на групите. Сега преминаваме към колегите, които се изказват от свое име. Първият за две минути е господин Часковскис. Благодаря председател. Има причини да се тревожим всички ние за това какво ще се случи в Европейския съюз. Легитимността на европейските институции е, не е, е сигурна, не е, поставя се под въпрос от гражданите. Е, някои от политическите решения на политическите институции не се приемат. Ние се опитваме обаче именно чрез е, насърчаване на гражданите да участват повече в изборите за Европейски парламент, да участват активно в взимането на решенията, така че да отговорим на техните очаквания. Много важно е, естествено, да се реши въпроса и с мандата на комисията, защото а, за първи път а, гражданите ще имат възможност а, пряко да дадат своя вод а, за избора на е, комисар. Аз е, смятам, че нашата работа като политици е именно да мобилизираме гражданите, е, да разберат колко важно е тяхното участие в изборите. И същото би трябвало да направят и партиите в Великобритания. Много важно е да приемем това предизвикателство за нас като политици. 50% от всичко онова, което вършат националните парламенти, е всъщност транс спонирането, превода, ако щете дори, на всички тези решения и правни актове, които ние приемаме тук в е, Европейския парламент. И всичко това става в крайна сметка национално законодателство, влиза във вътрешното право и пряко се отразява на е, работата и на живота на хората в националните държави. Всичко това трябва да стане ясно на гражданите. Благодаря ви. А сега за минута и половина госпожа Гийом. И аз на свой ред искам да благодаря на Ендрю Дав. Въпросите са многобройни. Сред тях бор... борбата срещу ниската избирателна активност, която говори за отношението на европейските граждани. Европейската тема очевидно не ги вълнува толкова много и тази европейска демокрация трябва да бъде подновена и да привлечем европейските граждани. Андрю Дав дава отговори на някои от проблемите. Единият отговор е по-добра информираност на гражданите. Аз бих включила тук включване е, в избирателните списъци европеизация на кампанията с активното участие на европейските партии е, участие на европейски граждани в държави, чи, като кандидати в страни, в, е, чието граждани не са. Аз ще приключа с два коментара. Съжалявам, че става дума само за препоръки. Е, надявам се, че ще имаме истинска политическа кампания, която да привлече интереса на гражданите. Благодаря. Сега давам думата за минута и половина на господин Димитър Стоянов. Разбрахте, че това, което се стремяхте всичките тези години да направите, да превърнете Европейския парламент в един федерален конгрес,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 Очевидно е имало технически проблем, господин Стоянов, и е, преводът не е чут. Много ви моля да започнете отново. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Дъв за това, за смирението, което виждаме в неговия доклад и за това, че той най-накрая разбра. Разбрахте, господин Дъв, че това, което се опитвахте да правите тези години, да превърнете Европейския парламент в един федерален конгрес, няма да се случи но в същото време не се заблуждавайте че ние здравите националистически сили не прозираме зад тази ваша привидна смиреност. както само отбелязахте избирателната активност пада се повече и повече. в някои държави членки тя е нищожна стигна се дори до 11% в една от държавите членки през. 2004 година. защо си мислите че може да заблудите европейските граждани? защо си мислите че ако направите няколко публични дебати с хора за които повечето граждани се сещат не повече от един път в годината за тях, като сложите няколко луга, които повечето граждани никога в живота си не са виждали върху бюлетината, ще ги накарате да гласуват повече. Защо си мислите, че тези действия придават демократична легитимност на една наднационална бюрокрация? Европейските граждани не участват в европейските избори не защото не познават кой ще стане председател на комисията, а защото единственото което виждат е спускане на постоянни наредби върху тях на постоянно ограничаване на постоянна регулация която им пречи да водят своя свободен суверен и нормален начин на живот. благодаря ви. Господин Казини има думата за две минути. Той е председател на Комисията по конституционни въпроси. Карло, имаш думата. Благодаря, господин председател. Няма да кажа това, което вече е казано преди мен от колегите. Присъединявам се към хубавите думи по адрес на колегата Дав. Съвсем накратко ще посоча колко важна е връзката между европейската интеграция и изборите за е, европейски институции. Италианци, германци, е, англичани би трябвало да е, се чувстват свързани, да бъдат горди, че са европейци. Ето това е смисъла на всичко това, което се предлага решаващата е, роля е, естествено не е символа, но символът е, прави партията по-разпознаваема. Естествено, че хората и политическата програма формират всъщност партиите. Надяваме се, че по този начин хората ще осъзнаят за кого гласуват и ще им стане още по-ясно, че ние сме е, обречени да бъдем заедно, че ние сме взаимно свързани в Европа. Е, датата на изборите е, е естествено важна. Важно е да се гарантира от страна на комисията не само повече ефективност и една по-добре организирана предизборна кампания. Важно е във всеки случай гражданите да бъдат наясно за това колко важно е тяхното участие в европейските избори, гражданите да осъзнаят, че са европейски граждани, да видят прекия резултат от техния избор. Суверенността е в крайна сметка притежание на народа. Народът по този начин показва своята принадлежност към Европа. Госпожа Гормай. Благодаря. Всички сме наясно с, с това, че за следващите европейски избори ще става дума за нещо много важно. Между нас има разногласие, но е, няма спор по това, че Европа е необходима, за да се даде отговор на огромните предизвикателства, които са пред нас. Трябва обаче да се засили демократичната легитимност на институциите. Като представител на гражданите Европейския парламент играе огромна роля. Още повече, че той получи допълнителни правомощия с Лисабонския договор. Ние смятаме, че трябва да се изтъкна, да се издигнат кандидатури, които да имат подкрепата на транснационалните партии. Приветствам доклада на господин Дав и се надявам е, държавите членки да отдадат подкрепа за идеята гражданите да подкреп... граждани, които да действително да изразяват интересите на обществото. Да не забравяме, че трябва да даваме а, пример за равенство и равнопоставеност между половете и малцинствата. Надявам се, че литовското представителство ще възприеме като приоритет въпроса за равенството. Сега Пауло Ранжел има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Нека да ви кажа още в началото, че съм много доволен и щастлив Доволен съм от работата на колегите в Комисията по конституционни въпроси и се радвам, че колегата Дав успя да предложи този доклад трябва да настояваме, трябва да увеличаваме натиска за постигане на повече промени. Това казвам по повод на казаното и от други колеги преди това в дискусията, като господин Трашковски и други. Трябва във всеки случай да се постараем. Аз отчитам това, че усилия бяха положени дори и от страни, е, откъдето не съм ги очаквал. Но при всички положения сега е, трябва да е, увеличим усилията до 2014 година. Ще посоча два аспекта. Не е много разумно да се казва, че гражданите не познават европейските партии. Струва ми се нелогично. Естествено, ние настояваме за информираност на гражданите и ако не ги информираш, те няма начин да знаят кои са европейските партии и да направят връзката между партиите на национално равнище и европейските. Е, европейските граждани трябва да знаят, че съществува една такава партийна реалност на европейско равнище. И още една тема, която е, е спорна в известен смисъл, а именно номинирането на кандидат за е, поста председател на Европейската комисия. Това е предвидено в договора. Е, колегите, които са положили усилия в това отношение, действително заслужават похвала. Добре, благодаря, Пауло. А сега преминаваме към процедурата. Привлечи вниманието на председателя. Една минута е регламента. Господин Тарабела е първият, който получава думата. Благодаря, господин председател, госпожо Демартини. Във вашата страна имахте председател на съвета, който обърква своите интереси с държавните. Поздравявам господин Дав за доклада. Той има за цел да съкрати пропаста между европейските граждани и Европа. Не, ние трябва да се преборим с еврофобите, господин Фараш. Не си плаща данците в своята държава. Това са хора, които са антиевропейци, но те са сред нас Благодарение на вашите предложения за повече яснота се надявам, че ще успеем да доближим гражданите до себе си. Председателят прекъсва оратора. Думата има господин Хефнер. Благодаря. Демокрацията трябва да въжи за всички аспекти на живота и гражданите не са обекти, а са субекти на живота. Така че те трябва да участват а, живо, а, особено в Европа. Много партии а, по време на предизборната кампания говорят за собствените си интереси и а, след изборите се появява председател на комисията, който никога не е бил представен, а е изваден сякаш от чапката на фокусник. И за това Изцяло подкрепям предложението за бъдеще политическите партии да обявяват своите кандидати за председател на комисията преди изборите и след това да могат да бъдат избирани само у нези, които са били на предизборните листи и те да могат да бъдат избирани от парламента. Председателят прекъсва. Сега дава думата на господин Кампълман. Благодаря, господин председател. Господин Дав сигурно вярва в това, което предлага, но аз не съм конфедералист и не съм сигурен, че демократичните реформи, които вие предлагате, господин Дав, ще се подкрепят и от Уестминстър и от всички наши граждани. Това, струва ми се, става ясно е, от последните изказвания през миналата е, седмица. Е, очевидно и Европейската народна партия ще трябва да бръкне по-дълбоко в джоба и ще се опита да пръсне малко повече пари във връзка с предизборната кампания при тези избори, но дали това ще помогне? Това е въпросът. Ораторът беше прекъснат. Господин Ферейра има думата сега. Благодаря, господин председател. Това, което се подготвя тук е една операция, чиято цел е да превърне европейските избори в нещо, което не са и не могат да бъдат. Политическата цел е да се отклони вниманието ни от един ключов въпрос, а именно положението на гражданите в унази Европа, в която живеем да се отхвърли сегашния начин за правене на политика и обсъждането на альтернативните. Усилията за борбата срещу безработицата, социалното изоставане, всички тези въпроси ще останат страни от вниманието и изборите ще бъдат превърнати в нещо друго. Ще станат. Те ще се превърнат в фарс националните суверенни органи всъщност виждат как властта се изпъзва от ръцете им. Госпожа Доц, благодаря. Господин Дав, вие поне сте последователен в своите федералистични становища. Аз вярвам в волята на е, е, английските граждани. Аз съм коментирала и друг път доклади, чието автор сте вие. Един колега днес каза, че тези препоръки би трябвало да вдъхнат нов живот в европейската демокрация. Аз смятам, че нов живот в европейската демокрация и европейския дебат в Великобритания ще може да бъде, ще дойде само от референдум. Това е референдум, който вашата партия не, не иска да даде на гражданите. Ще има подобно предложение, обаче в парламента в петък. Надявам се, че ще се замислите за мнението на английските граждани. Благодаря, госпожо Доц. Господин Чемпке е последният. Благодаря ви ще се противопоставя на всички онези, които казаха, че предизборната кампания за Европейски парламент би трябвало да обхване и е, номинирането на е, кандидат за председателския пост в комисията. Не съм съгласен с това. Е, очевидно номинацията се обсъжда обаче в е, е, твърде тесни кръгове в Европейския съюз и ако ние желаем наистина пряк избор на председателя на комисията, би трябвало да проведем една много по-широка информационна и предизборна кампания. В крайна сметка на голяма част от е, всичко това, за което решаваме, зависи от е, готовността на правителствата на националните държави да изпълнят нашите решения. Е, благодаря, колега. Аз сега приключихме с процедурата CatchTI и ще дам думата на госпожа Рейдинг, за да обобщи дискусията. От името на комисията госпожа Рейдинг. Благодаря, господин председател. Благодаря на парламента за разискванията. Благодаря на докладчика за чудесната работа, която свърши заедно с своите колеги в парламентарната комисия. Този доклад заедно с препоръките на Европейската комисия е, са в една посока, а именно да се повиши избирателната активност – на европейските избори. Това изисква усилия и на европейско ниво и на национално ниво. Европейската комисия ще направи всичко възможно, а, за да помогне. Председателят. Сега ще дам думата на господин Дав да вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на, на всички. Благодаря на десницата за това, кое, за това, че ми казва какво искам. Нека да ви кажа аз какво искам. Силен, плуралистичен парламент, в който националистите и федералистите да бъдат ясно представени по демократичен начин. Имаше е, известни спекулации, че финансовата и економическа е, криза ще намалят допълнително избирателната активност. Не съм съгласен. Ако аз бях от е, страна, изпълняваща програма на тройката, щях от рано сутринта да отида пред урните, за да подам своя глас. Подозирам, че политическите партии ще трябва да начертаят път, който да ни изведе от толкова дълго продължилата криза. Е, някои от вас е, казаха, че не е толкова просто политическите партии да подберат и подкрепят кандидати за председател на Европейската комисия. Разбирам това. Става дума за експеримент. Това е предизвикателство за всички а, е, политически партии. Те ще подходят към него по различен начин. Зелените ще проведат а, първични избори. Желаем успех! Сигурен съм обаче, че експериментът ще има е, сериозно въздействие върху кампанията, ще я европеизира, е, ще я оживи и ще доведе до по-легитимна и прозрачна политическа система на възникващото федерално ниво. Председателят, благодаря господин Дав, дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред и това е доклада на Моника Холмайер за атаките срещу информационните системи. Давам думата на Моника Холмайер. Четири минути.